а господин Лавия ще председателства втората половина от съвместното ни заседание. Добре дошли. Съобщенията, нека да кажа, че имаме превод на всички езици с изключение на ирландски, малтийски и естонски. Разполагате с информация за заседанието, то се излъчва по интернет. Одобрение на протоколите от последните две заседания. Ако нямате възражения, тези протоколи се считат за приети. мисля, че би било удачно един от докладчиците да ни представи накратко за какво става дума. Някой от двамата докладчици иска ли да каже нещо в началото, преди гласуването? За да бъдем въведени в темата по най-удачен начин. Госпожа Сомер? Не. Госпожа Мой? Добър ден. Какво искам да кажа? Това е едно съвместно начинание между мен и колегата Сомер. Тук има две основни неща, които искаме да постигнем. На първо място да защитим здравето на европейските потребители и съответно на животните. Искаме да забраним месото, което да е от клонирани животни. Моля всички да гласуват по съвест, но да не забравяме, че трябва да защитим здравето на 500 милиона европейци. Благодаря на всички предварително. Благодаря, госпожа Зомер. Äh, ähm, благодаря за тази възможност. Искам да благодаря на Джулия Мой за доброто сътрудничество. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Подкрепете компромисните изменения. Призоваваме за много строги правила. Не можем да забраним тук в Европа клонирането на животни и от друга страна да допуснем месо от клонирани животни или клонирани животни от трети страни. Или пък тяхното потомство, потомството на клонираните животни. Ако сте против клонираните животни, трябва да сте против до края. Затова трябва да се подкрепят компромисните изменения. Надявам се, че вие ще подкрепите текста. Тук става дума за основни европейски ценности. Ние сме за потребителите, за техния интерес. Потребителите са против клонирането. Освен това, ние искаме да е, работим така, че здравето на животните да е основен приоритет. Знаете, че нашите ценности са взети не на последно място от Европейската харта за основните права. Става дума за етика, за морал. Подкрепете компромисните изменения. Благодаря. Накрая ще ви благодарим още веднъж. Започваме с компромисно изменение 1. Ще гласуваме електронно по това компромисно изменение, начало на гласуването. Замикам гласуване. Гласуването приключи. Гласуването приключи, повтаря председателя. Компромисното изменение се приема. Отиваме на компромисно изменение 2. Гласувайте по компромисно изменение 2. Край на гласуването. Компромисното изменение се приема. Продължаваме нататък. Изменение 125. 125. С вдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Приема се. Отиваме на компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. компромисното изменение се приема. 21. 21 изменение от името на докладчика. За, против, приема се. Продължаваме нататък. Изменение 122. Тук имаме три изменения на едно. 22, Извинява се председателя 22 естествено. За, против, приема се. Номер 23 от докладчика. За, против, Приема се. Сто петдесет и едно. За. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Гласуваме по електронен път. Заповядайте. Край на гласуването. Компромисното изменение се приема. 159. 159. То отпада, казва председателя. Отпада. Отиваме на 26. За, против, приема се. Изменение 20. От името на докладчиците. Номер 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. За. Против. Приема се. 163. За против, отхвърля се. Сто 164, 165 и 166 заедно. За, против, отхвърлят се. Двадесет и девет. За. Против. Приема се. 167 за, против, приема се. 168 за, против, приема се.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 Ще направим проверка. Номер 14 на Инта. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 170 за, 170 против, приема се. 171 за, против, приема се. 31 от името на докладчиците за, против, приема се. 172 за, против, приема се Приема се. Изменение 34. 34. За. Против. Приема се. Сега ще дам думата на председателя Лавия с голямо удоволствие господин Лавия. Следващото изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за. Трябва да гласуваме по електронен път. Господин председател, казва госпожа Пиети Канен, не съм взела картата си. Може ли да броите моя глас? Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6 по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 49 за,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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. За против, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Искате проверка? Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. Изменение 93, господин Тарабела. 93, кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Инта 3. За, против, въздържали се, приема се. 94. Не. Искате проверка. Инта номер 3. Проверка по инта номер 3. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се на вас. Сега ще гласуваме заедно изменения 95 и 96. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение 11. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сега трябва да гласуваме и Инта 4. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сто и две. Сто и две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 трябва да гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега трябва да гласуваме позоваване 3А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега проекто резолюцията с измененията към нея. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчиците. Now chiusa. Dobbiamo sospendere la riunione e ci vediamo alle 4 con il... Eh, okay, before closing the meeting, I have to remember to the member of... Преди да приключим заседанието, искам да напомня на членовете на комисията МВ, че започваме заседанието с комисар Вела в 4 часа. Моля да бъдете в залата в 4 часа. Благодаря.